per rispetto del... Моля, нека да започнем. Първо, обичайните съобщения. Нашето заседание ще се предава на интернет. Заместник председателят на комисията, господин Шефчович, е при нас и искам да му дам директно думата. Няма да правя съобщения в момента, но виждам, че има процедурен въпрос. Точка 9 за утре. Не сме получили никакви документи по тази точка. Кога ще ги получим? Sì, grazie. Il punto 9 non ha documenti a sostegno, c'è solo una presentazione orale. Просто за точка 9 няма документи, ще има устно представяне. Ricordo che la parte più importante di... Нека да припомня на комисията, че имаме много важни точки днес след обед. Една от тях е изказването на заместник-председателя на комисията господин Шевчович по въпроси от взаимен интерес. След това ще дойде и друг комисар, госпожа Редин. Няма да правя други съобщения, за да мога да дам веднага думата на господин Шевчович с благодарност, че идва сред нас и благодарност, че винаги е готов да присъства тук. Благодаря. Благодаря. Аз с удоволствие се срещам с вашата комисия в отношенията ни по структурния диалог, структурирания диалог. И вие знаете, че в нашето рамково е, споразумение съществуват тези възможности за взаимни дискусии. Вие предложихте днес в структурирания диалог да се спра на три основни теми. Първата е, е законодателното предложение за европейските политически партии, което се подготвя. Второ, взаимоотношенията с националните парламенти и трето, третата тема е новият инструмент, който разработваме за подобряване на качеството на европейската демокрация и демократичния живот. Това е гражданската, така наречената гражданска инициатива. Нека сега да започна с темата за политическите партии. Както знаете, темата бе обсъдена много и в пресата, в медиите. Ние говорим много по това. Оценявам високо доклада и нашите взаимодействия с госпожа Янако, която представи доклада за европейските политически партии миналата година. От тогава ние продължаваме нашата работа по предложението много интензивно и смятам, че всички сме на едно мнение, че трябва да се направи максимумът, за да бъдат тези европейски партии достатъчно видими и признати. Като това е много важна стъпка в е, засилването на европейската демокрация – засилване на интереса на гражданите към изборите и към работата на нашите институции. И след един така, едно ясно политическа декларация от комисията, мога да кажа, че комисията предлага да има европейски правен статут на тези европейски партии. Да има минимални изисквания за техния из... устав и разпоредби за демократичност. Също така, сме на едно мнение, че трябва да се е, преразгледа съответният регламент. Вероятно ще предложим отделна глава в финансовия регламент за политическите партии. От тук ще проистъкат и други, е, не, други нужди за, променя, за промяна, за финансовите програми и така нататък. Трябва да има и повече гъвкавост при засилване на задълженията за счетоводна отчетност, за това как се разходват средствата, засилена прозрачност и съответни санкции при нарушения. Много високо оценявам това, че Европейския парламент оказва вли... натиск върху нас да работиме за по-голяма прозрачност. Също така искам да подчертая, че е, пакетът с реформи, който обмисляме, най-вероятно ще се състои от две предложения. Първо, да се замени съществуващия регламент за политическите партии и още едно предложение за изменение на финансовият регламент. Мисля, че подхождаме много амбициозно, но следва да бъдем и реалистични, защото в наш интерес е да работим бързо и да можем да прокараме тези регламенти преди следващите избори за Европейски парламент. Защото комисията може да работи само по силата на член 224. Също така Създаването на тези партии е много важен въпрос. Ние мислим за това какви изменения може да се създадат за съответното финансиране. На Възоснова на член 224 това би било възможно единствено ако се осъществи по-здрава връзка между формална връзка между партиите и съответните фундации. Европейските политически партии трябва да уважават е, ценностите на Европейският съюз. Това е едно от ключовите условия за получаване на финансиране. Така че е, формулираме едни много ясни и твърди условия. Също така обмисляме дали трябва да се поясни или да се подсилят някои разпоредби. Комисията е готова да разгледа всички предложения на Европейския парламент – за поправяне на съществуващи недостатъци. И нека да ви уверя, че е, ние имаме една обща цел и това е да се подсилят е, политическите партии, да се проведе дебат по тази тема в е, парламента, за да се чуят различните мнения на европейските граждани. И също така да намерим начин да не се финансират тези партии, които не спазват ценностите, върху които е изграден нашият съюз. Сега, ако ми позволите, ще засегна следващата тема отношенията с националните парламенти. Защото смятам, че европейските парламента... политически партии могат да изградят по-силни връзки между Европейския парламент и националните парламенти. И Именно по тази тема ние работим много тясно, в тясно сътрудничество с председателя на парламента, в групата, в делегацията, с делегациите на националните парламенти Косак. Днес господин Шулц се срещна също с нас и ние обменихме мнение именно по тази тема. Мисля, че много добре, че поставяме тази тема и днес на вашето заседание, защото е, срещата на Асамблеята на националните парламенти КОСАК в Копенхаген бе много плодотворна, атмосферата бе много добра и е, ние, разбира се, е, подкрепяме и се, много се радваме, че имаме подкрепата на е, тази Асамблея на националните парламенти КОСАК. Също така, на последната конференция в е, Варшава се постигна споразумение за състава на междупарламентарния орган за сътрудничество в е, вътрешната политика. И много се радвам, че след толкова дълги дискусии успяхме да решим този въпрос по един удачен начин. Разбира се, отношенията с Европейския парламент, е, между Европейския парламент, националните парламенти и комисията приемат едно ново измерение и много се радвам, че заместник председателя на парламента господин Мартинес постави въпрос е, напоследък. Е, ние търсим начини да намерим едно правилно равновесие между взаимоотношенията, да намерим точното ниво на сътрудничество – и на взаимни ангажименти, за да можем да дискутираме европейски значими теми както в парламента е, в Брюксел, така и в националните парламенти, защото знаете, че много често тези теми се поставят само в Брюксел и Страсбург а в националните столици този дебат не съществува чак толкова много. Затова смятам, че създаване на връзка между Европейския парламент, комисията и националните парламенти е много важна. Тези взаимоотношения са още по-важни, защото се изгражда нова система за економическо управление. И е напълно ясно, че ще се наложи да имаме и по-интензивни дискусии с Европейския парламент и националните парламенти по толкова чувствителни теми, като националните програми за реформи, структурните реформи, параметрите на проекто бюджета на страните членки, които трябва да се изпращат тези бюджети на, за анализ на комисията и евентуално за препоръки. Също така сме наясно, че в последните няколко години, когато се борехме с кризата, стана ясно, че е необходимо да се работи в по-голямо сътрудничество с Европейския парламент за транспониране на европейското законодателство, за обсъждане на структурни реформи, за обсъждане на бюджет, въпроси по бюджета. Вчера участвах в един много интензивен дебат за многогодишната финансова рамка в рамките на срещата на върха на съвета и мисля, че ние всички сме наясно, че трябва да разговаряме и с националните парламенти, защото има моменти, когато трябва да подчертаваме пред тях колко важна е многогодишната финансова рамка за бъдещето на Европейският съюз. Мисля, че Ако погледнете какво се случва в последните няколко години между парламентарното сътрудничество и съответните дейности на сътрудничество между парламентите са се увеличили изключително много. Има диалог между комисията и националните парламенти и те се развиват много, този диалог се развива добре. Има механизми за взаимна комуникация. Също взаимоотношенията между Европейския парламент и националните парламенти се подобряват, за което искам да поздравя парламента за неговите усилия и постигнатите резултати. Докладът на господин Брок, който бе прият преди три години, подчерта, че е, контрола на Европейския парламент над на европейско и на национално ниво може да бъде засилена, ако има сътрудничество. Нямам достатъчно време, за това ще премина направо към третата тема инициативата за европейското гражданство. Искам да благодаря на господин Касинин и на всички съдокладчици за отличното сътрудничество по време на този законодателен процес, защото мисля, че с помощта на Европейския парламент се подобри първоначалното предложение на комисията. Сега регламента за инициативата Европейски граждани е много важна само а, две седмици са минали от нейната регистрация на 1 април и а, скоро ние ще преминем към първите решения по регистрирането на самата инициатива. Ние сме включили всички необходими механизми, за да може този регламент да бъде най-удобен за ползвателите. Ние сме регламентирали Европейската директна мрежа като мрежа за първи контакт на потенциалните организатори на инициативата за европейски граждани. Ние сме предоставили софтуер за събиране на подписи и Нашия вебсайт работи на 23 езика и сме разработили наръчник и практически съвети как точно да се използват от гражданите всички тези помагала. Може би вие, господин председателю, си спомняте, че преди два месеца аз се тревожих дали държавите членки ще са готови до 1 април и много ясно казах на сесията на съвета по външни дела през февруари, че трябва да ускорим усилията си от страна на държавите членките да, да проведат всички необходими процедури. Днес съм много доволен да кажа, че всички държави, членки с изключение на Обединеното кралство и Чешката република, официално уведомиха комисията за имената на компетентните и адресите на компетентните органи. Чешката република ни даде а, лицата за а, връзка и аз се надявам, че останалите решения, които трябва да се вземат в тези две държави, ще бъдат взети в най-близко бъдеще, за да сме сигурни, че всички държави, членки на Европейския съюз, че техните граждани могат да използват този нов демократичен инструмент. Ако ми позволите да кажа и няколко думи за доклада на госпожа Гормай. Това е доклад по изпълнението на по отношение на изслушванията. Аз приветствам факта, че Европейския парламент вече подготвя почвата за тези изслушвания и те ще помогнат на комисията да достигне заключенията си по отношение на приемането. Както знаете, комисията организира среща с организатора на инициативите преди самата инициатива. Ние измених, обменихме писма с вице-председателя Папасканто, с госпожа Гормай, с господин Касини, с което уверих Европейския парламент, че комисията до възможно в най-висока степен ще бъде представена на възможно най-високо ниво, а именно комисар или генерален директор. И аз съм уверен, че Европейският парламент, както бе решено, когато подготвяхме регламента, трябва да бъде един от двигателите на организирането на изслушванията. Като ние, разбира се, ще предоставим помощ и ще гарантираме участие, както казах, на най-високо възможно ниво. Ние обсъждахме с госпожа Гормай също някои допълнителни аспекти, на нейния доклад и аз само бих искал да ви информирам, че ние сме уверени, че сред добро сътрудничество ще постигне много. така че не виждам необходимост да имаме формални институционални споразумения по въпросите с такива като транспортни разходи и други, защото това ще бъде уредено посредством сътрудничество на добра воля в добър дух и ще покрие всички аспекти на подготвянето на Европейската инициатива за гражданите. Благодаря много, господин председател, Бяхте така любезен да ми предоставите толкова дълго време за моите бележки. И сега, разбира се, аз ще изслушам бележките и въпросите и съм готов да отговоря на всички. Благодаря. Благодаря господин вице-председател на комисията. Сега Служете и моето име на списъка. Ще започна с колегите първо, казва председателя, господин Тарковски. Добри ден. uh, uh, to... Два въпроса. Но нека ви предупредя, казва председателя, че като изчислявам времето, този след обяд имаме вече а, график, дори не поисках да се одобри дневния ред, защото го приех, че го одобрявате. Но имаме толкова много желаящи да говорят, нека се съобразим. Господин комисар, два въпроса. Първо за политическите партии. А, именно, какви конкретни промени предвиждате Говорите за три приоритета, но както знаете, ние тук работим и все още продължаваме по новите разпоредби, според които ще избираме евродепутатите. И един от проблемите е много дебатирания транснационален списък. И желанието, изразено от много колеги, нашите транснационални политически партии да бъдат по-добре представени на европейските избори. За сега това е невъзможно поради финансови разпоредби. Те просто не са видими в тези избори. Имате ли някои разсъждения по тази тема? Тоест, вашите три приоритета за промяна на разпоредбите и какво ще кажете по това да станат по-видими европейските транснационални партии? И втория, може би, господин Мартин относно комисиите, разследващите комисии. що се отнася до преговорите и функционерите в Европейската комисия да идват и да излагат позиции пред тези разследващи комисии в Европейския парламент. Благодаря. Благодаря, господин председателю. Аз се чувствам много важна, защото бях спомената два пъти, но а, а, преди всичко гледам на Европейската гражданска инициатива като на наше общо отраче. И а, искам да кажа, че тук бе свършена отлична работа. А, и ние наистина много сериозно гледаме на тази инициатива. Аз а, имам, искам да кажа, че имаме добър персонал, добър работен метод, но всичко това е в интереса на европейските граждани. И смятам, че ни наистина трябва да покажем на гражданите, че ние сме тук заради тях. И искам да уверя всички вас, че за нас това е изключително важно. Да покажем, а, че във време на криза в Европа ние наистина правим нещо за гражданите. Аз не виждам какво точно мога да спомена, но както вие казахте, обмяната на писма помогна всичко да се усъвършенства и да се намерят най-добрите решения. Аз много поддържам този метод защото по този начин остават писмата, защото не знаем кой друг ще бъде на нашето място по-нататък. Тези изслушвания са изключително важни за всички, за двете страни, защото държат комисията в течение на развитието на нещата по Европейската гражданска инициатива. И мисля, че имаме толкова много комисии, които всъщност могат също да участват в екипа. И не само а, нашата комисия а, участва в а, обмяна на писма, но при събирането на тези 1 милион подписа, а, тъй като става дума за публични изслушвания, нашата комисия организира много повече, отколкото който, която и да била друга комисия. По, що се отнася до проекто компромисното изменение на доклада, разбира се, и това е ключов въпрос за нас, но вие се спряхте на него. Много съм доволна, че Мартин Шулц разбра колко е важно да имаме заместник-председател. Господин Стъпастанкос е наистина човек, който се радва на много голям респект и доверие. И се, също работи заедно с, с, с докладчиците. И съм сигурна, че ще имаме много добро сътрудничество с него Предлагам комисията да покани господин Шулц, за да се радваме на още едно препотвърждаване. Второто нещо е политическите партии на европейско ниво. Що се отнася до проекто предложението, аз мятам, че е много важно да се, вътре да се включват нови разпоредби, но да отидем и отвъд това да протегнем ръка към гражданското общество, защото то е основата на Европа. И ще съм важна, ако поставите два важни въпроса, а именно законодателната програма, дали ще се приключи до лятната вакансия и какво ще стане с закона за европейските партии, и формата и в съвета как ще се постави въпроса и какъв ще бъде подход да, от страна на съвета. И като част от междуинституционалните взаимоотношения, ние сега разглеждаме участието на националните правителства. Вие вече споменахте този а, а, въпрос. Смятам, че ще имаме добро сътрудничество с тях и разбираме и оценяваме усилията от страна на националните изпълнителни органи, защото смятам, че това е много важно, но все пак а, съществува нужда за повишаване на демократическия контрол. Какво смятате, че може да бъде приноса? Какъв смятате, че бъде приноса на комисията? Мога да продължа още, но се радвам най-вече, че сте тук и се надявам, че комисията наистина ще работи, с комисията ще наистина ще работим добре. E eh, Благодаря. И сега следващия оратор. Благодаря ви за добрата информация, която ни представихте, господин комисарио. Имам два въпроса към вас. Първият е свързан с доброто управление. Според Лисабонския договор трябва да имаме регламент за доброто управление. Нямаме го. И ние в парламента работим по доклад, който, надявам се, ще бъде готов преди лятната вакансия. Сега позволете да ви попитам какво е мнението на комисията. Дали е необходим този регламент за доброто управление? И втория въпрос. Добро управление означава повече прозрачност. Тази дума все още не е съвсем изяснена. Смятате ли, че комисията може да си промени до някъде становищите, за да може до половин или една година да се договорим по този въпрос? Благодаря. Благодаря ви за този въпрос. Господин Хефнер има думата. Благодаря, господин председателю. Сега ще мина на немски, защото говоря по-добре. Винаги е голямо удоволствие да ви приветстваме в нашата комисия, господин комисарио. Това са моите въпроси, след като имаме възможност да разменяме мнения. Първият е свързан с политическите партии. Бих искал да ви попитам нещо във връзка с препоръката – това е споменато и в доклада, но не много по подробно. Става дума за следното. Признаването на политическите партии и получаването на финансова подкрепа не могат да бъдат измервани с един показател. Необходимо е да се отчете и успеха на една партия. Не можем да подкрепяме партия с финансова помощ, при положение, че нея гласоподавателите не я подкрепят. Но с оглед на признаването на партиите, критерия трябва да е друг. Трябва да има някаква състезателност. Иначе хората ще останат с впечатлението, че всичко е предрешено. Следователно, можем да обвържем това с броя брой на местата в парламента, но това не е достатъчно. Това наистина би означало, че предрешаваме нещата и налагаме ограничения на състезателния елемент. Това е първото нещо. И на второ място, пак по същия въпрос – Необходими са повече критерии. Размера на партията, да сме сигурни, че тя е европейска, че в нея участват представители на различни организации, че има представителност, да знаем каква е нейната политическа програма. Не можем да приемаме и недемократични партии от друга страна. Ето това също трябва да бъде уредено. когато се подготвят тези списъци или партийни листи. Трябва да положим усилия всичко това да е взето предвид. Ето това исках да спомена във връзка с препоръката, по която работите. Освен това, благодарим за доброто сътрудничество. До тук. Благодаря и на отличния ви екип, който работи през изминалите месеци и година. Виждам, че влагате много в тази работа и много се радвам, че имаме добро сътрудничество. За мен е трудно да приема, че регламентът не се прилага във всички държави членки. Има две страни Чехия и Обединеното кралство, в които не е ясно как ще го прилагат. Не знаем какво ще предприемат. Нищо не е ясно. Моля ви да положите максимални усилия, така щото правилата да са ясни за всички държави членки и държа... избирателите да знаят към кого да се обръщат и да упражняват своите права. А що се отнася до изслушванията, надяваме се, че комисията ще се отнесе сериозно към тях. Моля ви, положете усилия а, да присъства ресорния комисар на тези изслушвания. Благодаря, казва председателя. Давам думата на господин Дав сега. Господин председателю, господин комисарю, добър ден. Аз напълно подкрепям казаното от онези, които настояват да ускорим работата по въпроса за политическите партии. Имам предвид както устава, така и регламента за финансирането. Защото ако ще подобряваме качеството на следващата кампания, изборна кампания през 2014 година, то тогава са ни необходими политически партии, които да са демократични и да са в състояние да работят добре. Те би трябвало да внасят яснота относно европейското измерение и да го символизират. И още едно нещо трябва да направим. Трябва да преработим директива 9301 за, за правата на гражданите на Европейския е, съюз, които прибивават в страни извън Европейския съюз, тъй като вече има а, доста подобни евентуални кандидати. Знаем, че по действащата директива от 93-та това не е отразено и съответно има много жалби. Опитът на комисията да преработи тази директива в момента е блокирана в съвета. Ей, вие сте поели ангажимент да продължите тази работа по директивата. За това трябва да видим някакви доказателства в най-кратки срокове, за да има възможности а, въобще да бъде прилагана преди следващите избори. Сега по въпроса за гражданската инициатива. Вече сме 25 април. Изминаха 25 дни. Искам да ви попитам колко заявки до тук сте получили и какво представляват те всъщност какви са темите на тези инициативи на гражданите. Аз тук не очаквам от вас да поемате ангажименти от името на комисията за тяхната допустимост или изпълнимост, но ако може накратко да ни опишете тематиката, която тези инициативи засягат, би представлявало огромен интерес за тази парламентарна комисия. Благодаря, господин Дав, казва председателя. Господин комисарио, интересно бе това, че използвахте думата делос, което означава народ. А в Европейския съюз имаме 550 милиона хора, които не всички споделят изпо идеята за федерално управление. Вие също така казахте, че онези, които не вярват в европейския федерализъм, не са ангажирани с участие в европейските политически партии. И това означава изключване на опозицията и обида за демокрацията. Как може да обосновете този вид франчайзинг, а, когато се изключват, да речем, 50 милиона а, хора? Прежегор Прежеговорищите споменаха, че недемократичните партии не могат да се присъединяват. Това по естество също е противоинституционално и освен това и недемократично. Бихте ли коментирали? Благодаря. Господин Готиери има думата. Francamente, ora spetterà al commissario rispondere. Io non, non, ho, non ho ascoltato quelle parole. Da... ще оставя господин комисар да отговори, да отговори на въпроса, но не чух нищо подобно. А що се отнася до политическите партии, тази инициатива е изключително важна за нас. Много неща се казаха, така че аз няма да се впускам в е, подробности, но искам да подчертая това, което каза и господин Тарковски. За това, че е необходимо да има рамка, която да дава по-голяма роля на политическите партии в е, изборите за Европейски парламент, от една страна. И от друга страна, ако мога да добавя, в много страни членки, особено тези, които познавам най-добре, се провежда един дебат, в който има много спорове за европейските политически партии и правилата, по които те могат да работят. И ако има изготвена една рамка, която строго да спразва конституционните разпоредби на, и на европейско, и на национално ниво, това ще е и рамка, която може да предложи основа за националния законодателен режим за тези партии. По въпроса за националните парламенти. Нека да кажа колко е важен компромис за общата политика за отбрана и сигурност. Много, много труд положихме там и мисля, че резултатът показва, че когато заставаме твърдо зад някои основни принципи и сме готови да провеждаме диалог – се постигат желаните резултати. Именно с времето се постига споразумение и споразумението във Варшава показа, че това, което не може да се постигне първата година, когато мине известно време, ще може да бъде постигнато. Така ние успяхме да постигнем признанието, че Европейският парламент е по принцип различен от е, останалите национални парламенти и за това получихме и повече места. Така че в Косак в момента вече е ясно, че Европейския парламент не е 28-я е член на тази асамблея е просто различна единица от националните парламенти. Това е много важно по отношение на персонала. Така че по този начин ние постигнахме нещо ново. И като се имат предвид новите предизвикателства и член 13 от договора за финансовото управление, ми е интересно да чуя мнението на господин а, комисарят. Господин Брок. Що се отнася до критерия за финансиране на политическите партии, мисля, че не можем да правиме обективни преценки на базата на европейски ценности. По-скоро трябва да формулираме, че това са партии, за които европейската политическа класа няма нищо против. И ако трябва да бъдем честни, нека да си добавиме параграф 7 от, от устава, т.е. само висшите представители на политическите класи да, бъдат, да имат право да дават своите предложения. Господин Месършмит иска думата. Благодаря. Благодаря, господин комисар, за вашите думи. Два бързи въпроса. Надявам се да поясните. вие говорихте за срещата на Косак и Казахте, че там са гласувани нови правомощия, доколкото разбрах. Е, тази азамблея има вече право да поставя въпроси към комисията и така нататък. И е, разбрах, че е, е обра... това е одобрено с много голямо мнозинство. Та каква е позицията на комисията по тези нови събития? И второ, предложените предложения на регламента за Шенген. Това сигурно не е точно във вашия ресор, господин комисар, но можете ли да кажете докъде е стигнал процеса? Страните членки как приемат измененията, предложени от комисията? съществува, доколкото разбирам, обща инициатива от германското и френското правителство. Каква е позицията на комисията? Изобщо вие получили ли сте всъщност нещо официално за сега? Нищо не се чува по този въпрос. Става дума за период от един месец, когато страните да могат да затварят границите си, да въвеждат граничен контрол. Получихте ли официално предложение? Значи два въпроса за Косак и новите правомощия и евентуалното изменение на регламента за Шенген. Това са моите въпроси. Преди да дам а, думата на заместник председателят на комисията господин Шевчович, нека да коментирам и аз и да задам един въпрос. Аз също току-що се връщам от Копенхаген, заедно с заместник председателя на парламента господин Мартинес водих делегацията на парламента, оглавявах делегацията на парламента и мога да кажа, че предложението бе гласувано единодушно. В протокола се отбеляза обаче, да, че не бива да се прави сравнение между правомощията на Европейския парламент и съответните правомощия на националните парламенти. Тоест да има ясно разграничение в взаимоотношенията, когато комисията подхожда към Европейския парламент и към националните парламенти. Комисията от една страна отговаря пред и се отчита пред Европейският парламент. Затова ние обозначихме своите е, резерви по въпроса националните парламенти да могат да искат директно комисията да се обяснява защото това е своего рода паралелно правомощие на това на Европейския парламент. Мисля, че комисията не се различава много в позицията си от нас в това отношение. Казвам това, защото се надявам да чуя и каква е позицията на, парламент, на комисията. Освен това, господин Шевчовиш, е, на на събранието на Косак е, се говори за цифровия пазар и се иска за безпокойство за така наречения електронен подпис и възможността да се гласува електронно за гражданската инициатива. Какви са механизмите, които да доказват, че е, декларациите в подкрепа на определена ин, инициатива са достоверни? Страните ли ще правят това или има някакъв начин да се прави общо? Forse <laughs> con l'altro. Thank you very much. Uh, thank you very much. Благодаря, господин председател. Ще се опитам да дам отговор на всички въпроси. Няколко души повдигнаха въпроса за политическите партии и ще обединя отговора си по тези въпроси. Европейската комисия, искам да ви уверя, че е напълно наясно колко важно е това предложение, защото така се подсилва демокрацията в Европейският съюз, дава се допълнителна подкрепа на политическите партии. С госпожа Янако го работихме в парламента от доста време по тази тема. В момента финализираме нашата работа. Ще има допълнителни двустранни консултации, разбира се, с европейските политически партии. В е, третото три месече мисля, че ще получите нашето предложение. Надявахме се да можем да го направим преди лятото. Не сме сигурни дали ще успеем, но във всички случаи през септември предложението ще стигне. Предложението на комисията ще стигне до вас. Предварителните ни размисли, по, които, по темите, по които работим с службите на комисията, ще бъдат обединени в документ, който ще бъде представен на колегиуме от комисари. Питахте, има ли съществени изменения в предложението. Първо, според мен, е най-важното нещо или изключително важно нещо е даването на правен статут на европейските политически партии те много често работят като е, белгийски предприятия с ограничена отговорност, е, дружества. И ние искаме европейските политически партии да бъдат юридически лица е, и да са признати като такива в цяла Европа. Така че те ще и бъдат. Въпрос, ако въпросът е ще имат ли право да са юридически лица, отговорът е да. Второ, Въпросът как ще а, променим начина на работа на политическите фундации. Това е много важно. По този начин ще получим и малко повече свобода, а, когато работим по регламента за финансиране, защото ще имаме по-голяма гъвкавост за финансиране на политическите фундации. За да се постигне това трябва да се посилят връзките с политическите фундации и партиите. А също така бе зададен въпросът какви ще са критериите за признаване на една партия, т.е. да се реши, че тази партия е действително европейска политическа партия. Тук се от... цитираха така мои думи, които аз не мисля, че казах, т.е. че се опитваме да ограничим политическия дебат в Европейския парламент. Това просто не е така. А, що се отнася до принципите и условията, сега ще ви кажа няколко от тях. Първо, първите предложения са политическия алианс или принадлежност. Става дума за член 2 от Лисабонския договор за ценностите, върху които се основава Европейският съюз. Тези ценности, които трябва да бъдат спазвани и от европейските е, политически партии. Свобода, демокрация, равенство, е, право, върховенство на закона, основ, спазване на основните човешки права, плурализъм, антидискриминация, равенство, равенство между мъжете и жените и спазване на хартата за основните права. И мисля, че ние сме на едно мнение, че който не спазва тези ключови или основни ценности, върху които се изгражда Европейския съюз, не може да иска да бъде признат за европейска политическа партия. Но разбира се, Европейският парламент ще е този, който ще формулира своите вътрешни процедури за това как тези съвсем ясно формулирани ценности – да бъдат оценявани в момент, в който трябва да се решава за финансирането на партиите. Също ще има и допълнителни условия за тези политически партии. Те трябва да имат седалище в страна членка и една четвърт от и трябва да бъдат представени в една четвърт от страните членки на всички е, нива. Също така те трябва да са получили в тези една четвърта от страните поне 3% на от гласовете на последните парламентарни избори, да следват принципите на демокрацията и да изискват от своите членове да спазват ценностите, върху които се изгражда Европейският съюз, така както ви ги изброих преди малко. Те трябва да са участвали в избори за Европейски парламент или да са заявили намерения да направят това. Това са, така да кажа, предварителните ни представи за това как да работим по тази тема и разбира се, когато се изготви вече предложението в е, е, режима на законодателните на дискусиите за одобряване на законодателното предложение, то ще бъде и е, подобрено. Попитахте каква би била позицията на съвета. Според мен, поне по предварителни контакти по тази тема, е доста ясно, че ако ние основем своето предложение на член 224, считам, че е, не би следвало да има големи проблеми в съвета. Затова се опитваме да изготвим едно балансирано предложение – което да отчита основните въпроси, т.е. да има гъвкавост, да се реши въпроса за юридическото лице, за връзките с фундациите и когато сложим акцент само на тези най-важни неща, ще има много конструктивна и бърза дискусия по законодателното предложение и в съвета. Опитам се да видя дали има още нещо, което да съм забравил по темата Европейски политически партии. Мисля, че изчерпах повечето въпроси. Неправителствените организации Да, аз мислих много за политически фундации и политически партии. Да, неправителствените организации ще са допълнително измерение. Не мога да коментирам в момента, може би малко по-късно можем да повдигнем и тази тема. Сега, а, втората част от въпросите се отнасяше до Европейската гражданска инициатива и аз искам отново да препотвърдя, че си даваме сметка колко мощен демократичен инструмент е това и че е съвсем ясно, че ако политическата воля на повече от 1 милион души е изразена в рамките на тази инициатива. Ние ще направим всичко по силите си да третираме гражданите и организаторите с нужното уважение тези организатори ще бъдат прияти на най-високо ниво, комисар или генерален директор. Ние ще предоставим сътрудничество, когато се провеждат изслушвания. Е, един... Ние ще трябва само да уредим един въпрос, свързан с графика ще има търговски мисии в чужбина, така че те трябва да се планират доста по-отрано, но ще приемем взаимно приемливи дати, за да осигурим най-високо ниво на представителство. без зададени въпрос от Андрю, какъв, какви предложения сме получили до сега? няма да... Той, разбирам, че не иска да каже какви са точно заглавията, но а, в, до какво се свеждат. Тук нещата опира до мобилността, комуникациите, студентската мобилност, а, утвърждаване на гражданските права, предложение за хуманно отношение към животните, предложение за различни видове енергийни проекти, а, предложение също под а, а, титула култура, но да съм по-конкретен, става дума за езика есперанто. Така че много скоро ние ще излезем с а, своите решения, кои инициативи ще бъдат регистрирани, така че организаторите да могат да започнат да събират подписи. И аз също а, одобрявам и а, казаното и от господин Хефнер, аз съм в постоянен контакт с държавите членки, за да наваксам евентуално пропуснати неща. Ние сме във връзка с тези две държави членки, които споменах, Обединеното кралство и Чешката република, за да гарантираме, че те скоро ще изпълнят правните си задължения и техните граждани също ще могат да се възползват от гражданската инициатива. Честно казано, ние ще видим как механизма проработва в а, държавите членки, а, като видим първите му стъпки. А, и тогава наистина съвсем а, така реално а, ще видим как работи на ниво държави членки. И а, след това, като видим, че всичко е добре, ние ще сме по-спокойни. Господин Касини ме запита за електронния подпис. Аз мисля, че това е част от е, цифровия дневен ред. Ние вече имаме държави членки, в които електронния подпис се работи отлично. Е, когато хорци подават данъчните декларации или различни молби, заявления, изпрещани от гражданите до е, правителствени институции или пък в частния живот. А Европейската гражданска инициатива едва ли ще приеме точно този път, ще възприеме този път, защото не навсякъде се използва. Трябва да има предварително разработен софтуер, за да може да се съберат електронните подписи на тези, които искат да подкрепят инициатива. Трябва да има административна процедура за проверяване на истинността, на броя подписи. а ние искаме нещата да са възможно най-реалистично ни да проработят и да бъдат адекватни на възможностите, тъй като срещу нас стоят исти... реални граждани, които подкрепят тази инициатива. И мисля, че министерствата, органите в държавите членки ще успеят да гарантират такова едно проверяване на инстинността. Сега по вторият въпрос на господин Тешаковски за проучвателните, разследващите комисии. Господин Мартин не е тук, той излезе преди секунда, но ние проведахме една чудесна дискусия в Страсбург. Аз се срещнах с датския министр и мисля, че най-доброто решение сега е ние да продължим с тристранните контакти и да постигнем една добра форма на решение заедно. И мога да ви уверя, че за комисията е важно да се намери добро решение и за да се дадем одобрение за инициативата на Европейския парламент. Що се отнася до член 17, мисля, че той е гвоздаят и е много важен за комисията, защото няма да е приемливо а, за нас националните а, и европейските граждански служи, държавни служители да бъдат третирани по различен начин. Трябва да тържествува принципа на равнопоставеност. Сигурно си спомняте, че Европейския а, парламент никога не е имал проблем в съобщуването с институциите, а по-скоро от нуждата да се получат доказателства от държавите членки. За нас предварителното съгласие на европейските служители преди да се яват да свидетелстват, ние настояваме на него. За нас е от ключово значение. А що се отнася до важните въпроси на господин Касини, Месършмит, Шмидт, и Галтиери по, по въпроса за взаимоотношенията с националните парламенти и с КОСАК. Това е свързано и с въпросите на госпожа Гормай относно доброто економическо управление. Искам да ви уверя, че Европейската комисия е, ясно си дава сметка, че институционалния баланс е, е, трябва да бъде недвусмислен. Ние уважаваме договорите, ние сме техни пазители, ние сме сигурни, ние искаме да сме в състояние да се отчитаме пред европейските граждани. Но също си даваме сметка, че поради това, а именно още един скок, така да се каже, към координирането в областта на економическото управление, ни е нужно по-добро разбиране на това как работи там управлението в, тези европе... в националните парламенти кое е, ще е много важно с оглед едно по-тясно сътрудничество. Как положението в една държава членка се отразява а, върху личния живот на всички европейски граждани. И за това с тези повишени прерогативи, тези пакета от 6 мерки, пакета от две мерки. Всичко това има нужда от едно добро разбиране от страна на, европейски, на националните парламенти. Те трябва да транспонират по-добре инструментите и трябва и да ги прилагат по-добро а, те трябва да искат по, да, да са по-взискателни към своите правителства а, относно това как а, а, транспонират а, европейските а, инструменти, как работи принципа, посредством принципа на субсидиарност, а, спазването на договорите, а също така и по отношение на дискусията в рамките на КОСА, където бяха представени и националните и Европейския парламент. Що се отнася до заключението от Копенхаген, мисля, че позицията по така наречените парламентарни въпроси от държавите членки, нашата позиция бе резервирана. Ние знаем колко е активен е Европейския парламент по отношение на този въпрос, колко натоварен е с работа, но аз не съм сигурен дали ние ще можем да се справим с парламентарните въпроси от националните парламенти. И аз не виждам правна основа за това, правно основание. И това, което ние предлагаме и там, именно там да бъде полезен нашият обмен, да получим становищата от национални, на националните парламенти, било във формата на политически диалог или пък по механизма за субсидиарност на становищата, които те ни пращат в писмен вид. Така че ние много внимателно ще проучим заключенията на Консака в Копенхаген и аз мисля, че нашата отклик като ще, вече го отразих в моят отговор. За шенгенското предложение аз нямам най-актуализираната информация. Мога само да ви напомня да, за философията, защо комисията излезе с това предложение. Мисля, че беше много важно след трудните моменти, които изживяхме миналата година, да имаме механизъм, общностен механизъм за това как да управляваме шенгенската система. Защото се страхувам, че ако не излезем с европейски общностен отклик на управлението на шенгенската система, съществува риска системата да работи така, че да попречи на свободата на движението а, въж... а това е много важно. А, въпросът е изключително деликатен и по него работят други колеги, заедно с съответните външни министерства на държавите членки, така че аз мисля повече да не се впускам в дискусия по него. Единственият въпрос, на който не съм отговорил, бяха въпросите на госпожа Атен Махи. Мисля, че тя всъщност така разсъждаваше върху правата на гражданите да се радват на добра администрация. Това е вярно, това е нов член в Лисабонския договор и там смятам, че вече е, е постигнато значително. Ние подобряваме финансовите регламенти, правим обществените поръчки много по-прозрачни. А вторият ви въпрос беше регламент 1049. Ние сме подновили цяло набора от принципи и правила а, за персонала на комисията. Днес тази сутрин се гласува реформирането, промененията правилник за персонала. Аз ще се срещна с господин Демандулис във вторник. Той предлага един общ набор от принципи или начин на администриране на европейските институции, а и в държавите членки, доколкото можах да хвърля око. Принципите са отлични и аз мисля, че ще очакваме решение около неговото предложение. 10.49 по неговото обсеждане, аз мятам, че положителният подход е важен на датското председателство, защото те фокусираха дискусията върху 10 най-важни и най-ключови въпроси, а това бе добър подход, много добър подход, защото така можем да отбележим напредък по тези 10 ключови въпроси и да стигнем по-близо до едно възможно решение. Но най-вероятно ще е, е, преразгледаме още веднъж първоначалното си предложение. Но аз сега най-вече искам да изтъкна важността на датския подход за придвижване напред на тази дълга дълго протакана дискусия върху 1049. Оглеждам, казва оратора, друг, записките си по зададените въпроси. Може би да не съм отговорил на всички, за което се извинявам. Благодаря. Ами, Благодаря избегнал от вниманието, че имахме искане за даване на думата от госпожа Янако и аз си се извинявам и искам да а, я помоля бързичко да вземе думата. А комисаря може би ще и отговори. Благодаря. Искам да благодаря на заместник-председателя Шефчович за много подробният доклад. Много важни са тези институционални въпроси. И моята благодарност също се отнася и до това, че той включи темата на моя доклад европейските политически партии да получат истински статут. Аз слушах се с голям интерес експозето. И по мен възникнаха много въпроси. Вече има една група хора, които казват, че са създали партия и се обърнаха към мен, към други колеги, да им отговорим на въпроса дали партията им може да бъде счетена за европейска партия. И сега чух от комисаря че тези партии трябва да спазват известни правила, трябва да са полезни за Европейския съюз, че не трябва да остава никакво съмнение относно техните намерения да имат избрани представители. Това беше много интересно за мен. Ние ще разгледаме подробно всичко, което чухме. Благодаря ви, господин е, заместник-председател. За сега нямам въпроси, но в бъдеще ще имам. Ако получим това проекто предложение за статута на европейските политически партии преди септември още, ще имаме време да го е, разгледаме и така, че преди изборите в, през 14-та година да можем да проведем една по-нова активна кампания за избор на нов Европейски парламент, защото а, нужна е такава паневропейска система, партийна система. Аз искам също да добавя, господин а, заместник председател, че е много наложително, както сам казахте, тези партии да не приемат формата на някакви европейски неправителствени организации. Европейския парламент и националните парламенти изготвят доклади. Е. И мисля, че ще се полза за създаване на една по-добра атмосфера атмосфера на по-добро разбирателство, което ще ни даде възможност да изпълним амбициите заложени в Лисабонския договор. Благодаря. Господин вице-президент, дали бихте искали с една-две думи да отговорите на колегата? Благодаря. Да. Благодаря за тези любезни думи. Вашия доклад наистина беше с високо качество. Аз се вдъхнових от него, изготвяйки нашето предложение за политическите партии и фундации. Вие, госпожо, сте много права, че ние трябва да излезем с едно предложение, с нашето предложение, възможно най-скоро, да го усъвършенстваме добре, да, да можете вие да го анализирате, да се намерят най-добрите решения, да се преодолеят всички препятствия относно и се даде един а, статут, който европейските политически партии заслужават. Още сме в началото на процеса, но мисля, че а, това, че имаме 10 инициативи още в първите месеци, това е един нов демократичен инструмент за гражданите и аз съм сигурен, че всички ще извлечем полка от него, ще, като го използваме, като го обсъждаме, като откликваме а, на всичко, което чуваме от гражданите. Имаме цяла година е, и се надяваме нови и нови инициативи да, бъде, да, да стигнат до успешно приключване. Благодаря много. Allora potremmo dedicare eh, qualche minuto che ancora ci resta come... Останаха ни няколко минути, казва председателя, които можем да посветим на преглед на измененията, които ще гласуваме утре, докато дойде комисарят Рединг. Това ни дава няколко минути, затова давам думата на господин Дъв, за да ни представи член 96. Господин председателю, както знаете, ние накратко разменихме мнение по тази тема преди известно време. Позволете да повторя аргументите в полза на изменение на правилата за гласуване в комисията – този парламент ние непрекъснато посочваме предимствата на прозрачността, но не ги прилагаме на практика. Вярно е, че ако тази практика бъде приложена и в пленарните заседания, т.е. да гласуваме по окончателното приемане на предложенията, това ще означава, че наистина ще докажем, че сме прозрачни и законосъобразни от действията си. Искам да припомня на всички, че откакто влезе в сила Лисабонския договор, се повече материално-правни въпроси и гласувания по тях бяха направени в, тази, в комисиите – през 2011 година имаше 2184 регламента, които приехме и 396 директиви. 77% от приетите правни актове от встъпването на този парламент всъщност са прияти на първо четене. Следователно, законотворчеството в комисиите е достигнало 77% успеваемост при гласуването. И въпреки, че Гласуването винаги се прави при открити заседания. Ние знаем, че практиката е малко по-неясна. Що се отнася до това, кой депутат за какво е гласувал? Това много често остава скрито за средствата за информация и за дипломатите, учените, социалните ни партньори и неправителствените организации. Тази практика на приемане на проектоактовете на първо четене е подложена на критика от националните парламенти, които се опитват да проследят как протича законотворчеството въобще в този парламент. И за да се придържаме към желанието си да подобрим сътрудничеството с националните парламенти, според мен, ние им дължим поне заимстване на добрите практики, прилагани в националните парламенти. А водещите практики там, по моя преценка, сочат, че те гласуват поименно в комисиите. Така се прави и в Конгреса в САЩ. А те са всъщност най-близки по устройство на федерализма, при който ние работим. И затова моля групите да подкрепят това изменение утре и да дадат ход на един дебат в пленарните заседания. И ако това предложение бъде прието, според мен то ще преобразува, ще усъвършенства качеството на законотворческата дейност в този парламент и ще подобри неговия облик пред обществеността и общественото мнение. Благодаря. Благодаря, господин Дов. Господин Месер Шмидт иска думата, заместник председател. Благодаря на докладчика. Както знаете, аз съм внесъл резерва, що се отнася до поименното гласуване. Да, ние трябва да имаме възможно повече такива гласувания с оглед на прозрачността, но има нещо, което ме притеснява. В датския вариант се казва, че само окончателното гласуване трябва да е задължително поименно. Да, господин Дав, всички тези първи четения, договаренията по тях и измененията, които се гласуват, са не по-малко по-маломажни от окончателното гласуване. Защо тогава е, всички гласувания, особено на първо четене, когато то предстои, е, да са поименни? това определено, да, би било в съответствие с е, хвалепствията, които изказахте за водещите практики на националните парламенти. Не знам как са нещата в САЩ, обаче няма при, да приема да се ограничаваме просто защото няма друг парламент в света, който не е правил това. Особено предвид Лисабонския договор, всяка институция трябва да следва собствена политика за прозрачност и по мое мнение, всяко гласуване е от решаващо значение, така че може ли да поясните каква е обосновката за крайното, окончателното гласуване? както е казано, важен или окончателен глас? Благодаря. Господин Хефнер има думата. Аз Дълго време мислих по това предложение. Защото има два неща, които трябва да обмислим. Едното го каза господин Дъв и то е свързано с прозрачността и другото е свързано с следното. Доколкото разбирам предложението и предвид парламентарния ми опит, доста хора се застъпват за това, когато бъде внесено предложение в комисията и то не е готово за окончателно гласуване в пленарна зала, да се отчитат промените в работата на комисията. Смятам, че това трябва да бъде поощрявано. Трябва да има такива разисквания. И това може да влезе в разрез с искането а, за поименно гласуване на ранен етап, но аз подкрепям предложението на господин Дъв, защото ние все по-често трябва да решаваме нещата в комисията. Те не стигат до пленарна зала въобще. Или поне в пленарна зала няма разисквания по същество, няма балансирано вземане на решение в пленарна зала при внасянето на изменения. Така че комисията взема решение като представител на парламента и би трябвало да има поименно гласуване. Господин Месершмит направи коментар. когато има постигната договореност в пленарна зала, то би трябвало същите правила да се прилагат и в комисиите, въпреки че аз съм малко, с малко двойствено отношение защото понякога възникват въпроси, а пък няма достатъчно време по становищата да озреят. Важното е обаче а, нещата да са уредени по най-добрия начин. Аз мятам, казва председателя, че трябва да преустановим тези разисквания. Госпожа Рединг пристигна. И сега можем да продължим и да чуем отговора на господин Дъв, след като чуем заместник председателя на Европейската комисия. Ние знаем, че целта на нейното посещение е да представя по-подробно въпроса за междуведомствената декларация за съвместно представяне на Европа, представянето на Европа в партньорство – Остават е, все още не до изяснение неща по отношение на бюджета. Надяваме се, че госпожа Рединг ще внесе яснота. Вече бе предложено е, как да се подходи към резерва в бюджетните средства. Е, и затова искам сега да помоля заместник председателя на Европейската комисия да внесе яснота за тази междуведомствена или междуинституционална декларация. Благодаря, господин председател. Хубаво е, че съм поканена да се представя пред тази комисия и да споделя общата цел, която преследваме, а именно да представим на гражданите какво всъщност вършим и как го вършим заедно. Аз ще се спра на три въпроса, които вълнуват гражданите. Представенето на Европа, европейското гражданство и онлайн консултациите по въпроса за европейското гражданство. Вие редовно получавате информация, подхранваме ви с хартия от Европейската комисия. Знам, че никой не харесва това много, но би било интересно все пак да се направи един обзор. Последният доклад за представянето на Европа пред гражданите и средствата за информация през 2011 година е налична тук в залата, също така и на интернет сайта на вашата комисия. Там можете да проследите съвършенно конкретните примери за работата, която вършим заедно. Освен това искам да споделя с вас, че всяка година излиза един общ доклад от администрацията на Европейския парламент и администрацията на във връзка с европейските а, публични пространства, какво се е случило през изминалата година, какво се планира за следващата. Аз не знам дали сте виждали тези доклади и съобщения и, и информация, но така или иначе а, те са на лице. На първо място, ние всички трябва да повишим качеството на информацията, която предоставяме, като правим това на едно гише. И ето над тук разполагаме с Центъра за пряк контакт, където се предлагат е, общо информационни услуги на всичките официални езици. Това става по телефон. И от юли 2011 година Европе службата за запитване на Европейския парламент всъщност е обвързана с тези центрове за пряк контакт. Портала Европа също е онлайн, предлага практически съвети за правата на гражданите в Европейския съюз, също така предоставя помощ, когато става дума за центровете за потребителите, Солвит или пък предоставяне на други съвети. И от миналата година вече разполагаме с тъй наречения сайт Kids Corner, а, кът за децата. Това е а, сайт, който предлага различни игри, лесно а, достъпна информация за млади хора и деца. Ето, това са средствата, с които разполагаме. И струваме се, че всички сме на едно мнение по въпроса, че нашите послания трябва да достигат до гражданите по децентрализиран начин. Именно по тази причина ние сме консолидирали инструментариума си за а, общуване и по-конкретно създадени са тези европейски публични или обществени пространства, които са едно съвместно начинание и са платформа за съвместна работа през 2011 година. Имахме три такива нови пространства, които бяха създадени и те общо са 16 на брой. 3 милиона европейски граждани са били в тях през 2012 в съвместния ни план за действия. Както виждате, сътрудничеството между комисията и парламента стана още по-добро. Освен това, имаме 18 а, партньорства, при които и държавите членки, и комисията, и парламента си сътрудничат защото по този начин привличаме националните, регионалните органи на управление, разширяваме е, способността си да осъществяваме обмен и очакваме значително увеличение през 2012 година по стоте проекта, които в момента вече се изпълняват по места от трите институции, отново с общи усилия. Разбира се, е, всичко, което казаха, е изключително значение. Има над 450 информационни центрове за Европа, които са в 27-те държави членки и както вече споделих пред вас, те работят съвместно с е, службата за информация на Европейския парламент. Те всъщност са входния портал за задаване на всякакви а, въпроси и получаване на отговори. Знам, че те са много важни за вас и по тази причина приветствам факта, че нашите служби, а мен тук ме придружава генералния директор Грегори Пол Джейко, който отговаря за всичките тези въпроси. Та нашите служби работят съвместно, разработват един меморандум за разбирателство относно сътрудничеството по центровете за пряка връзка за да можем да се подготвим за изборите. Хората вече е, знаят, че могат да получат е, отговори чрез тези центрове за информация, обаче в същото време е, депутатите от тези избирателни райони трябва да бъдат е, интегрирани в тази дейност там където е изграден такъв център за пряка връзка. Така че в този меморандум за разбирателство, който в момента се разработва, ще цели постигане именно на това. И така, сега комуникацията е децентрализирана и аз искам да се спра на унази, която е централизирана и на мрежата свързана с медиите. Вие знаете, че телевизията си остава най-важното средство за информация, за да могат европейските граждани да получават информация. И по тази причина ние сме съсредоточили усилията си върху е, Евронюс. Това е основният канал на 11 канала, над 5 милиона зрители има всеки ден. Имаме нова рамково споразумение за не само за Европейската комисия, но и за парламента. Ако искате и гледате Евронюс редовно, ще видите, че дейността на парламента широко се отразява. Тяхната работа, представя се как се вземат решенията и през 2012 година, след предложението на доклада на парламента за журналистиката, ще разширим тези европейски дебати, като има по-голямо езиково покритие и ще бъдете уведомени, когато всичко това бъде направене, но смятам, че е много важно да разширим езиковото покритие. Реджио, това е най-довереното средство за информация, което предоставя информация за Европейския съюз радиото. Радиото всъщност печели най-голямо да доверие. Евранет, това е европейската радиомрежа, има трима нови членове Естония, Кипър и Словакия се присъединиха към тях през 2011 година. И третото средство е Прес Europe, там се публикуват стати за, от национални, международни вестници, превеждат, превеждат се на 10 езика и аудиторията се е увеличила на половин милион посещения през 2011 година. Всеки месец целта е това да се увеличи още повече през 2012 година. И както вие чухте, комисията предприе различни действия, за да прилага декларацията, свързана с Европа в партньорство, представена е Европа в партньорство, нещата се подобряват, сътрудничеството е все по-добро. Междуинституционната група по информация всъщност представлява една ключова рамка за постигане на общата цел, подготвянето на е, изборите. Следващото им заседание е на 6 юни и ще решим точно какви стъпки да предприемем. Аз съм убедена, че заместник председателите на парламента и комисаря си реч аз ще се умеем да достигнем необходимото високо ниво на сътрудничество и надявам се, че ще се умеем да осигурим необходимите средства за нашите усилия да се представяме съвместно пред Европа. Това са инструментите, с които разполагаме. И аз считам, че е много важно да работим за това как ще подготвим гражданите за изборите през 2014. Тоест те да могат да отидат да гласуват и да знаят какво точно се е, очаква и какво си има предвид. За това ние подготвяме Европейската година на гражданите 2013. Това е много навременна инициатива, защото тази година отбелязва 20-та годишнина от въвеждането на понятието европейско гражданство от договора от Маастрихт. Тоест, а, е, това е еднина, един основен а, начин да мобилизираме електората, да обясним какво правим ние, за да улесним живота им, да им дадем възможност да се възползват от правата си на граждани на Европа. Искам ме да разясним прави, правата, свързани с свободата на движение, как гражданите могат да упражняват тези права ежедневно. По този начин Европейската година на гражданите няма да остане година на Брюксел, а ще е годината, когато ние, и като казвам ние, казвам всички а, ние, които сме в комисията, в парла... Европейския парламент, националните парламенти, регионалните парламенти, неправителствените организации, всички тези инструменти или възможности и хора, които работят да стигнат до гражданите, за да разберем какво очакват те и какво според тях ние не правим така, както трябва. Това е и е, възможност да подготвим дейността на европейските политически партии, които ще започнат да действат през 2014 година. Бюджетът е, за тази цел е доста ограничен, но това не е най-важното. Важното е, че всички са ангажирани и работят координирано е, по темата. Вашата комисия вече излезе с становище и се надявам, че предложението ще бъде прието възможно най-скоро. Аз лично правя следното предложение, то ще излезе на 19 май, да има публична онлайн консултация за европейското гражданство. В момента разгласяваме тази инициатива и се надяваме, че при тази, е, този акт на консултиране, е, отделните граждани ще се обърнат към нас и ще ни кажат какво те виждат под понятието гражданство, така че ние да можем да подготвим и доклада за европейското гражданство, който ще излезе през 2013 година, годината на европейското гражданство. Така че Кажете на всички а, ваши избиратели, че на а, Европа, на сайта им, ще има от 19 март, въпро... 19 май, извинете, въпросник и всички гласоподаватели а, могат да се включат и да отговорят, за да кажат ясно, да изкажат ясно своето мнение. Разочару... Темите са разочарованието от, Европей... от Европа, гражданските права, правата за петиции, гражданската инициатива и така нататък. Тоест много неща, които могат да бъдат обсъдени с гражданите. Тази е, публична консултация ще приключи на 9 септември и ще бъде е, обсъдена и с вас и с другите европейски институции, преди да публикуваме информацията в е, доклада за европейското гражданство, което ще излезе на 9 май 2013 година. Затова е, разчитам на вашата подкрепа. Председателят, благодаря за вашата информация. Тя бе много полезна и за мен самия. Имаме много заявки за изказвания. Първи ще се изкаже господин Търковски. Нашите парламентаристи са много, имат много големи умения да се справят с малкото време, което имат за да се изкажат. В момента ние говорим за гражданите, вие говорите, че трябва да говорим за предимствата, че не бива да се говорят само отрицателни неща, но много е трудно да излезем с една ясна рецепта за това. И във връзка с предстоящите избори през 2014, вие казахте, че се готвите, ми е много интересно да а, помислим и за изборите през 2009 и кампанията, която бе проведена тогава. Какви полки си извадихте? Доколко ефективна бе тази кампания? Какво смятате да направите по друг начин? Защото аз като евродепутат е, наблюдавах кампанията в Польша и в други страни. Но когато е, питах приятели, примерно, видяли ли са нещо от тази кампания преди изборите 2009, какво са разбрали, никой, никой не бе в състояние да ми каже е, всъщност за какво става дума. Никой не беше наясно каква е целта на тази кампания. Не знам каква е причината. Може би защото е, е, сте имали за цел една и съща да е кампанията във всичките страни членки. А, може би нещата трябва да се правят по различен начин, защото в различните страни са ефективни различни методи. Има достатъчно професионалисти, които организират национални кампании. Може би трябва да се възползваме от съвети. Може би трябва да е, търсиме на сравнователен принцип, може би, най-добрите идеи. Но като цяло, какви полуки си извадихте от кампанията от 2009 година и какво трябва да направим по-добре? Не приемайте моето изказване като критика, по-скоро просто като изказване с пожелание да бъдем по-добре приготвени за бъдещето. Роля, онореволе Гурмай. Госпожа Гурмай. Аз се срещнах с госпожа Редин вчера и се радвам много, че ви виждам и днес. Вчера много добре разговаряхме по различни теми. И искам да ви кажа, че това е вече наше второ заседание, на което присъстват е, наблюдатели от Харватия и много се радваме, че имаме тази възможност. Благодаря, че сте сред нас. Е, благодаря за това, че е, се правят усилия за по-добро представяне на Европа, за да се прокара някакъв мост в тази пропаст, която съществува между институциите и гражданите десни, крайно десните партии стават все по-агресивни, все по-популистски и ние трябва да направим нещо. Помня, че през 2003 година се повдигна въпроса и за това колко би струвало това да няма Европа. Мисля, че и по този въпрос трябва да а, коментираме. Смятам, че Европейския парламент трябва да се свърже по-добре и с дейностите по а, стратегията за представяне на Европа в конкретни области. Аз, аз съм докладчик по теми, които не винаги съвпадат с вашия ресор, но смятам, че стратегията на Комисията за комуни... комуникационната стратегия е, е важна и е, групата по информация е най-добрия форум да се решават тези неща. Много се радвам също, че звеното в Генерална дирекция комуникации изготвя отлични материали и годината на европейското гражданство. А, поне нашата идея беше да наречеме тази година година на европейското гражданство и не съм много доволна, че стана година на европейските граждани. А, вие казахте, е, че телевизията е основният източник на информация за а, е, гражданите, но а, е, защо защо се наложи да се е, прекрати тази паневропейска телевизия? Знам, че имаше бюджет, а сега се съсредоточавате само върху Евронюс. Не е ли по-добре е, част от парите да се отделят и за този канал. Също така смятам, че е много важно институциите да поддържат връзки помежду си. Много ви благодаря за вашата презентация, освен това. Благодаря, госпожо Гормай. Господин Лукаго. Благодаря. Благодаря за представянето, госпожо Келмисар. Благодаря за това, че споделихте мисли за тази толкова важна тема. Много от е, идеите, които изложихте, са много интересни. Например, е, това, че ще има е, публична консултация по интернет. Смятам, че това е много позитивна стъпка. Ще е, очаквам с интерес е, да чуя нещо повече по тази инициатива. Но мисля, че обаче не казахте нещо ключово. А, именно стратегията, която ние отдавна искаме вие да изготвите. И е, когато нашата комисия постави условия да вдигне резервата си срещу отпускането на средствата за комуникация, нашето условие беше да се изготви стратегия. Ще... Също така очаквахме да чуем от вас е, в писмен вид е, относно тази стратегия. Тоест, ние формулирахме много ясно изискване – и а, искам да ви запитам, вие ще изготвите ли е, стратегия и ще излезете ли парламента за, е, с предложение за, между, е, за комуникация между институциите? Да или не? Ако да, кога? Ако не, защо не? Господин Хепнер. Благодаря. Благодаря, госпожо комисар, за вашите думи. Няколко въпросът, въпроса имам. Вие споменахте 3 милиона е, граждани, които са се отнесли до е, центровете за пряк контакт, е, така наречените европейски публични пространства. Може ли да ни обясните как тълкувате тази цифра 3 милиона? Как точно сте ги отчели? Също говорихте за годината на гражданите. Казахте, че това няма да е година на Бруксел, че ще отиде на място. Говорихте за консултацията по интернет. Мисля, че е изключително важно в годината на гражданите ние да сме наясно, че ком, комуникациите трябва не да са еднопосочни, а да върват и в двете посоки. Т.е. ние да подканиме гражданите, да чуем техните идеи, предложения, от безпокойства. И е, за това Изключително важно е, след като ще дадем такива възможности за консултации по интернет, какво ще се случи след това? Какво ще се случи с техните предложения? Ще има ли конкретни начини, по които ще има последваща дейност по тези е, отговори? После, бюджета за годината на гражданите. а, имате само един милион, искате да постигнете успех, как а, си представяте, че ще може да се случи това? Имате ли някакви други резерви? Още три заявки имат за изказване. Много ви моля малко по-бързо. Следващият оратор. Благодаря. Аз също подкрепям колегата в смисъл, че ние очакваме вашата стратегия, защото според мен нещата не са ясни. Няколко бележки имам. Бих искал а, когато се говори, да се говори на базата на факти. Вие е, познавате проучванията на Евробарометър и е, има толкова много инициативи, които са изброени в доклада от 2011, но ясно ли е какво са, какъв е резултата от тези инициативи? Променено ли е мнението на гражданството? Има ясни резултати от е, изборите. Е, също в е, проучването на Евробарометър наблюдава ли се някаква промяна? Кои инициативи са създали най-много ползи или възможности за промяна? Мисля, че също така има разлики, е, така, културни разлики. В е, Скандинавия не е необходимо, например, е, държавата да подтиква гражданите да отиват на избори. Политическите партии са, ти са тези, които правят това. Така че въпросът ми е как каква е ролята на Европейския съюз за мобилизиране на гражданската активност, за разлика от ролята на политическите партии? И един съвсем малък въпрос. В мед... Говорихте за Евронюс, за мрежата от радио... радиомрежата. Защо е, няма нито едно от тези медии е, на някои от скандинавските езици? Може ли да ни дадете обяснение? Чувам, че има на испански, италиански, полски и така нататък, но, нито, но на нито един от скандинавските езици. Е, Швеция и Дания са все пак доста големи страни. Grazie ed ora la parola all'onorevole Thank you. Uh, <clears throat> one of the first I took part in in Преди две години, когато започнах да присъствам на тукнещите заседания, е, твърдяхме, че трябва да има повече средства, за да представяме на гражданите на Европа е, защо тя е полезна за тях. Ние подадохме изменения с цел да кажем, че гражданите трябва да получават информация и за ползите, и за щетите от Европа, но това изменение бе отхвърлено. А, може би смятате, че подобни неща не биват да се говорят пред гражданите, но а, когато информацията е едностранчива, това не е информация, това е, е пропаганда. И добре, щом решите, че трябва да се дават пари за пропаганда, но Европейският съюз да разходва средства за едностранчива информация тип пропаганда, за мен това е неприемливо. Примерно за Харватия, пропагандата от Европейския съюз не представи аргументите на, и на двете страни за и против членството на Харватия. Европейският проект всъщност се мотивира само от неграмотността, от незнанието на хората за ползите и щетите. За мен това е своего рода дезинформация. И добре, когато отправяме тази информация към, дезинформация към възрастните, разбирам, но да се обръщаме и към децата, това ме безпекои. Of... Думата комуникация е темата на дебата. Изборите през 2014 бяха споменати. На тези а, избори ще има партии, които са в опозиция а, на своите аз искам, че наистина не трябва една пропаганда да минава под титула информация. Искам уверението на комисаря, че няма да има европейска пропаганда, която да бъде обнародвана по време на предизборни кампании. Благодаря. Благодаря на всички ораци, оратори. Сега давам думата на комисаря Рединг. Благодаря. Няколко депутати повдигнаха въпроса за изборите през 2014 година. Може би не, ми, не съм била много ясна в моето изказване, но смятам, че а, казах, да, но да не съм го пропуснала, че 2013 година трябва да бъде годината, през която всички гласуват на най-низко ниво, за да се участват в дискусии, за да се обяснат на гражданите какво правим ние. И казвайки какво правим ние, което ще рече не само парламента и комисията, но и националните депутати в работата им за Европа и че това, което ние правим, дали то има въздействие върху гражданите. 2014 ще бъде годината на европейските партии, защото нито парламента като институция, нито комисията като институция не са водещите на предизборна кампания. Предизборната кампания се води от партиите и ако съм добре осведомена, Европейският парламент и неговите партии получават 10 милиона евро за подготовка на тази изборна кампания. Значи не, аз нямам нищо общо тук, вие сте, които работите, защото вие ще бъдете кандидатите за следващата изборна кампания. Какви полуки извлякахме от кампанията през 2009 година? Това трябва да видим всички заедно. Първо, в тези държави членки, където няма задължителни избори, много малко хора излязеха и отидаха пред урните, това е един проблем. Просто хората не ги е грижа. И както често се случва в такива избори, хората не гласуваха за Европейския парламент, те гласуваха за или против своите национални правителства. И това именно трябва да променим. И за това трябва да обясним през тази година, 2013, какво върши Европейския парламент всъщност, каква е неговата роля. Аз се връщам току-що от Комисията по правни въпроси, където разглеждахме начина по който а, представяме европейското законодателство по отношение на унаследяването при международ, в международен контекст. Т.е. ако нечи роднина почине в друга държава, а наследникът живее в друга държава членка, т.е. това е изключително важно да се улеснят решенията на този въпрос международен мащаб. Ние трябва да отидем сред хората и да им обясним какво правим, за да улесним живота им в трансграничните дейности по отношение на свободното движение и че си даваме сметка, че те са европейски граждани. Това правим и сега, но през 2014 ще са тези, които ще излязат и ще си се нагърбят със своите отговорности. Аз също така съм много доволна, госпожо Гормай, че харватските наблюдатели са вече част от екипа и трябва да кажа, че следях кампанията, която се водеше в Харватия преди референдума. Между другото, това беше кампания, водена от харватското правителство, а не от Европейската комисия. Това го казвам само за да обясня точно как стоят нещата. А, действително, а не, не говорим за идеология. Или това, какво знаят гражданите, какво чувстват гражданите, а институциите какво трябва да отговорят. Аз така чувствам нещата. И това произхожда и от, като резултат от е, а, това, което виждаме в Евробарометър. Хората не се чувстват комфортно. Те не знаят какво и откъде да поискат информация. Именно тук трябва да, това трябва да поясним през Европейската година. Хората да знаят откъде могат да получат отговор. Дали вече отговор е задоволителен или не, това е друга тема. Важно е да знае, че някой слуша, някой а, им е подготвен да им даде отговор. Повече от 450 центъра за директен контакт, казах, че има, и те са подготвени да дадат на езика на държавата, на гражданите а, информация. И ние, като, вие като европейски депутати трябва да допринесете а, е, към а, е, тези центрове за директен контакт, защото те са изключително важни и полезни. Вие преди малко разговаряхте с моя колега по Европейската гражданска инициатива. През юни ще се вземе решението как ще работим заедно. Аз работя съвместно с двамата заместник-председатели на този парламент, за да се сътрудничим заедно от политическо ниво. Веднъж не се съгласих с вас. Това се случва, макар и не често. Този път не съм съгласна. Но това не е и толкова важно. Гражданство или граждани. А защо аз държа на да бъде думата citizen? Защото гражданство вече, citizenship е един по-тесен, едно по-тясно понятие или термин. Но не е толкова важно. Сега цифрите, таблиците също са изключително важни фактическата информация, например, пак по този въпрос за унаследяването или брачните въпроси, европейския развод, всичко това, или Еразмус, свободното движение, или това, което колегата ми върши в рамките на Расмус по отношение на професионалното обучение. Това трябва да кажем, да посочим, да осведомим гражданите. А на следващо място въпроса с а, мрежата. Телевизионните мрежи. Много дълга оценителна процедура съществува и участва и Европейския парламент и ние дойдохме до заключение, че един проект, как, който дойде на масата ни, не беше оценен като жизнеспособен. Идеята зад него беше добра, да се използват мрежи, за да се е, стигне до телевизионните публики. Но ние тук трябва да стигнем до самите, до тези, които формират излъчванията, а не до организаторите на кампанията. Това, което видяхме пред себе си на масата, някак си не е, сметнахме, че нямаме достатъчна, не можем да поемем отговорност да отидем по-нататък. Още повече и финансовите е, възможности нямаше как да е, ни позволят да, е, да доведем до край този проект и да го изпълним. Въпросът за на господин Лъкъргард и подобен и от други колеги по стратегията на общуването или на комуникациите. Аз си дадах ясно да се разбере, когато станат комисар още по време на изслушванията. Съм казвала неведнъж, както и господин Локегар, така и, и аз съм бивша журналистка и много обичам да общувам. Но някакси не харесвам стратегиите, по комуникиране, а по-скоро обичам да общувам. И затова във въведението си много ясно казах, много конкретна бях за това какво вършим, коя е същината на нещата. Ще ви кажа правилата за общуването или как да дадете едно съобщение от комисията сега, после след 3 месеца пак, когато ние подготвяме такова съобщение, то трябва да е залегнало в работната ни програма. Тук няма проблем. Но на следващо място which goes out of the Commission, you need an impact assessment. Uh, we have a за всяко от тях ни трябва да има оценка на въздействието. Имаме съвет, който да извърши това. Тоест някой бива натоварен да извърши такава оценка на въздействието, а това отнема минимум 8 до 12 месеца. И когато вече то е готово, правим съобщението, което се праща на всички служби, и ето ви три години, че и повече. А както парламента настоява, такова едно упражнение може да бъде стартирано с голяма инвестиция в него. И то обаче ще излезе след изборите. От него няма да извлечем никаква полза, никаква конкретна полза. Това, което ни е нужно сега, е не да, да даваме съобщение за съобщението, а просто да излъчваме едно съобщение. Да използваме всичко, което е, имаме като е на, на разположение, за да го предадем под формата на информация, на съобщение. Все това повтарям, откакто съм избрана и ще продължа да го повтарям. Въпросът за 3 милиона европейски граждани, които са, са присъствали и са участвали в срещите. Това е лесно. Ние имаме такива европейски събития, при които работят заедно парламента, комисията и представители на страната членка. Всяка седмица може да се каже, че се провежда инициатива, поведена от Европейския парламентаристи, открити заседания, открити срещи. Това са трите милиона хора, които са посетили такива събрания, срещи. И те се използват най-много от самите евродепутати. В Люксембург, например, аз годишно посещавам две до три такива. Знам и други комисари, които присъстват на заседания на съвета, съвета в Люксембург. Но виждаме, че евродепутатите са най-активни. Това е един метод на подход отдолу нагоре. Например, на тема защита на закрила на потребителите, заедно с където идват организации за защита на потребителите, но идват парламентаристи и те обясняват позицията на парламент парламента. И ето ви всичко това се отрезява във вестници по телевизията. Това са така наречените европейски домове за среща всеки, зависи от всеки член на парламента как да се възползва от а, това. Сега бюджета на европейските граждани. Парламента би искал да си увеличи бюджета. Не съм против, но той така и така е нисък. А, и съм стигнала до заключението, че всъщност не това е същината на въпроса. Защото ние имаме инструментите. Аз говорих за инструментите в въведението си. Ние трябва да е, се използваме тези инструменти, да работиме заедно с нашите НПО-та. с младежките организации и всеки да поеме своята отговорност. On... А, също и а, на 9 май ще започнат и консултациите онлайн, които за първи път ще кажат на гражданите, ето ни, ние сме тук, ние ще изразим становището си. Тоест, важно е да създадем едно интернет общество. Ако не подадем ръка към цяла тази общност, как ще се развиваме по-нататъка? И аз мятам, че ние наистина трябва да сме открити, прозрачни, да кажем, моля ви, идвайте, това, което казвате е важно за нас. Аз казах в уводните си думи, че тъй като до 9 септември всичко това ще се подготвя малко по малко, ще привлечем заинтересованите лица, всеки ще внесе своята дан и очакваме резултата. И тези резултати ще залегнат в доклада за гражданството през септември, е, така че през септември 2013. Така че ще има една година още, през която гражданите вече ще видят как са се развивали нещата. И за вас ще бъде полезно. Между другото, виждали ли сте последният Citizenship Report или доклад за гражданството? Аз казах на господин Тресковски, че там разбирате а, каква е идеята зад него. Как очакваме да реагират хората? Неко ви каже, че от 100 хиляди писма, които получавам годишно, 90% всъщност бих трябвало да са адресирани към съответната тяхната си държава, но хората не си знаят правата в своите държави и те си казват, а да, ето има една Европейска комисия, те ще, те ще отсъдят по справедливост, нека към тях да се обърне. всъщност те си имат министър на правосъдието, имат си национален парламент но това е мястото, в което а, гражданите очакват да получат отговор. Господин Бронс и господин Агнио, всичко това ми се ще да го направя възможно най-заемно. Ясни въпроси, ясни отговори. Няма пропаганда, всичко е факти. И единственото, което трябва да е, Хората са прекалено добре информирани, за да повярват в пропагандата. Кой вярва вече в пропагандата? Излезте и вижте колко много смесени бракове има. Вие сте, колко много сте вие смесените бракове, колко много искат да получат развод, а ето ние ви даваме улеснение. Това са част от тревогите на как да го постигнат. Няколко съдилища трябва да работят по такъв един развод. Трябва да, да, да предоставяме и факти и цифри, но най-вече да слушаме и да казваме, да, ние сме тук на разположение, сме и ще ви изслушаме. Тоест, единствените инструменти, които а, са полезни, а, трябва да се използват от всеки един евродепутат, е, за да бъде в услуга на гражданите, заради които сме тук. Благодаря. E Благодаря много наистина за това изчерпателно обяснение. Много искахме да се срещнем, за да отстраним съмненията, които имахме и тъй като вече го направихме, би трябвало координаторите на следващото заседание да решат какво да предложим като комисия. Госпожо комисар, изключително е благодарна тази комисия за отдаленото за нас време. Dobbiamo riprendere Да продължим с заседанието на координаторите. Господин Глотиери поиска думата. Няма го в залата. Явно е излязъл. При това положение нека дадем думата на господин Дъв да реагира на въпросите. За мен тези разпокъсани дебати и размяна на мнения по важни въпроси създават проблеми. Защото се разсейва комисията. Така или иначе обаче, ще трябва да направим възможното. Приемам това, че ние не се опитваме да избегнем законодателните разисквания. Определено не бих искал да принуждавам групите или депутатите да а, приемат правила, които да са даденост веднъж за винаги по отношение на законотворческата дейност. Това си е цяла процедура, процес, който изисква консултации, размисъл и известна степен на гъвкавост. За да можем да повишим качеството на правните актове и да достигнем до консенсус между различните партии. С оглед на това, и тъй като смятам, че така отговорих на въпроса на господин Месер Шмидт, ако изискваме непременно при всяко гласуване да се гласува по именно, като задължително условие, то тогава ще бъдат наложени ограничения, дори ще има елемент на принуда по отношение на свободата на действие на депутатите. Тъй като господин Месер Шмидт е умен, той ще съзре какво целя аз. Аз не целя това да спра членовете на комисията да поискат обичайното поименно гласуване. Аз просто казвам, че окончателното гласуване по проекто законовите пакети на различните етапи от процедурата да се възприема като такова и това е с оглед на практическата приложимост на вземането на решения в комисиите. Това не е налагане на режим на терор над депутатите. За мен това е напълно изпълнимо. Всички разполагаме с тези устройства за електронно гласуване и машинки в парламента. Знаем как да ги ползваме. Та така. С господин Хефнер мисля, че сме на едно мнение по отношение на тънкостите в процеса на извайване на законите в комисията. Благодаря, казва председателя. Мисля, че можем да приключим с това. И да се подготвим за гласуването утре. С тези думи обявявам заседанието на комисията за закрито. Правим 5 минутна почивка, след което преминаваме към заседание на координаторите. Okay, thank you very much. demain matin. je ne suis pas ici. Ah di fronte alla improvvisa apparizione <laughs> della signora Gurmai eh, che vuole eh, като имаме предвид неочакваната поява на госпожа Гормай, тя иска съвсем набързо да обясни измененията, които ще гласуваме утре, тъй като тя утре няма да е тук и за това Отменям обявеното закриване на заседанието. Продължаваме за няколко минути, за да ни обясни госпожа Гурмай какви са тези изменения по доклада за гражданската инициатива. Госпожа Гурмай казва, нямаше превод, за това а, не раз... размяна на писма. В измененията това е отразено, измененията на решението. Освен това, тези изслушвания трябва да се провеждат от компетентната комисия, съобразно законодателните процедури. Причината за това е следната. Организаторите трябва да са в състояние да се обръщат към тези държави членки, които ефективно прилагат правото и това е едно професионално ниво, което включва транспорт, на среда и т.н. Аз доколкото разбирам, много от вас подкрепят това решение, и нито една комисия не може да твърди, че тя е най-доброто място за такива изслушвания. Комисията по конституционни въпроси също разглеждането по искания по-отделно, когато има изслушвания за тази инициатива, означава, че тази комисия също може да работи по подобни теми. Разработването на проекто предложенията е, от най време. Искам да благодаря на всички, особено на тези, които внесоха изменения. Много съм ви благодарна. Всеки един от вас наистина искаше да подобри качеството на доклада. Така че, уверявам ви, че много внимателно съм прегледала всички предложения за изменения, но, всички, но не всички те намериха място в доклада. Сега искам да ви обясня защо това стана така. Защото ние сме партньори в комисията и а, имаше решения, които бяха несъвместими. Затова невъзможно да се прилагат на практика и това е свързано с административни въпроси и това не може да бъде по силата на парламентарната процедура. И чухме и господин Дъв. Миналия път бяха разяснени някои случаи и това беше отлично. Някои от идеите на заместник-председателя бяха чудесни, но нека все пак бъдем реалисти. Та много ви благодаря за полезните предложение. Освен това, организаторите трябва да са достатъчно автономни, що се отнася до начина по който ще представят инициативата на обществените изслушвания. Не трябва да ги съветваме точно какво да правят. Да, ние може да ми ги съветваме, но все пак трябва да им останем им някаква свобода на действие и да определят насочеността на дебатите. И още нещо искам да кажа по отношение на стандартната процедура. Има много новаторства в този доклад. Най-вече в посока на заседанието на съвета на председателите. Целта е да се гарантира ефективното провеждане на изслушванията за гражданската инициатива. Ето това имах предвид, когато казах професионално равнище. Този парламент не иска обявления или а, нотификации за успешното прилагане на инициативата. Затова трябва да провежда необходимите изслушвания и на съвета на председателите е нужно да се упражняват компетенциите, когато възникнат съмнения, да се внасят препоръки от а, името на председателя. Всичко това би било много полезно за да се препоръчат такива изслушвания на комисията, която отговаря за гражданската инициатива. В съответствие с предложенията, по... които се правят чрез измененията, председателят на парламента трябва да реши коя е комисията, която отговаря за организирането на подобно изслушване правомощията на съвета на председателите ще гарантира, че комисията ще уважи ангажимента си да присъства на подобни изслушвания, като изпрати представители на най-високо равнище. Председателят може да делегира своите отговорност по, на заместник-председателя и ето това е всъщност идеята, която вие ми предложихте. Идеята за използване на едно гише, така да се каже, за измененията се съдържа в предложението за решение. Това не е въпрос, който е свързан с правилника. И мисля, че тук се крие потенциала това да се развие в една утвърдена практика с достатъчно гъвкавост и е, заключителните ми бележки. Много се надявам, че съм се умяла да отразя и да отговоря на всички въпроси, които вие ми зададохте за съдържанието на доклада. Ако имате допълнителни въпроси и бележки, много ще се радвам да отговоря на тях вашия опит ви е научил, че е трудно да се работи по подобни доклади. И аз се старах да постигна съгласие с всички заинтересовани страни. Все пак крайната цел е оптимизация на организирането на обществени изслушвания а, за европейските граждани. С две думи, много се надявам, че крайният резултат е положителен и много ви благодаря за професионалното участие по този доклад. Благодаря, казва председателя. Наистина трябва да преустановим заседанието, за да можем да продължим с заседанието на координаторите. in questo senso. So che la signora è già d'accordo e quindi non presenterà ora il suo parere, lo presenterà alla prossima riunione, ma nel frattempo possiamo fissare il termine per gli emendamenti che potrebbero. съжаление няма време да представим следващата точка. Ще отложим а, доклада за по-доброто администриране. Ако нямате нищо против, нека да приемем такова решение и сега вече действително да обявя край на заседанието на комисията и след 5 минути почивка започваме заседание на координаторите.